правилника на дейността. Те ще участват в пленарните заседания и органите на парламента с пълни права. На своето заседание от 12 януари 2017 година Комисията по правни въпроси извърши проверка на мандатите на госпожа Алекс Майер и господин Тимо Вълкин и единодушно а, предложи с действие от 15, съответно 14 ноември 2015 година, те да бъдат а, а, утвърдени.